Нека да започнем. Искам да предложа госпожа Копа да направи едно малко встъпление към нейния доклад, след което да помолим господин Санино, генерален директор на е, главна дирекция разширяване, да вземе е, отношение по този доклад. Той прояви готовност тази сутрин в е, комисията беше прият доклад за мониторинг за Харватия и той, както казах, прояви готовност да даде пояснения по този доклад. Но нека първо да дадем думата на госпожа Копа. Съгласни ли сте с този начин на процедиране? Добре. Госпожа Капа, давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Доклада ми се налага, защото трябва да се направи оценка на където се разширяват 10 години след срещата с в Копенхаген да се направи оценка на критериите, които са в момента и да се направят препоръки за бъдеще. Това е важно на настоящия контекст на е, економическа криза. Аз гледам на разширяването главно от е, макростратегическа гледна точка относно наборът от критерии за разширяване. Опитвам се да не се позовавам на конкретни държави, за да не губя гледната точка и перспективата за Европейския съюз. И надявам се, ще се съгласите с мен, няма нужда да се съсредоточаваме на отделните държави, защото има годишни доклади за тази цел. Почти 20 години след срещ високо равнище в Копенхаген, по време на дърското председателство имаме възможност да си припомним критериите от Копенхаген, благодарение на да оценим тяхната гъвкавост, както беше оценено и от комисията на Скоро. Изисква се от държавите кандидати да имат държави, в които да функционира върховенството на закона, пазарната економика, да се запазват, да се спазват правата на човека. Това са основните изисквания, които трябва да останат в сърцевината на политиката за разширяване. Тези критерии обаче не гарантират отлични резултати. В доклада се подчертавам не само необходимостта да се пригодят економическите подкритерии, предвид новите правила за економическо управление, но също така трябва да се вземат предвид и социалните последствия за държавите кандидатки и евентуалните държави, потенциални държави кандидатки. Те трябва да са в, в състояние да а, се приспособят към социалните последствия от присъединяването към Европейския съюз. Ето защо трябва да помогна на тези държави периода на приспособяване, за да се избегне загубата на конкурентоспособност и работни места. Едновременно с това не бива да забравяме, че голяма част от привлекателността на Европейския съюз е съчетанието между социалните придобивки и пазарната економика. Като припомням в параграф 3, социалното измерение до голяма степен беше пренебрегнато в процеса на разширяване. Подчертавам, че подценяването на основните социални стандарти представлява един вид социален дъмпинг за европейските което е в ущърп на европейските компании и затова комисията трябва да се занимае с този въпрос. Доклад представлява също така добра възможност да повдигнем въпроса за, автори... за легитимността на процеса на разширяване. Той е пряко свързан с условността и възможност за разширяване на Европейския съюз. Първият ми извод е, че гъвкавостта на критериите от Копенхаген и новият подход, който се адаптира към всяка държава, не трябва да води до прилагане на двойни стандарти за отделните страни. Всяка държава трябва да бъде оценявана съгласно нейните възможности да, да покрие съответните същественият набор от стандарти. Не бива да се добавят нови критерии и не бива да се иска от държавите членки повече от това, което се осъществява на практика в Европейския съюз. Казвам го, защото понякога ставаме свидетели на изисквания, които се прилагат към държавите членки за неща, които в Европейския съюз не се прилагат, не във всички държави най-малкото. Ето защо трябва да има много ясни критерии за оценяване на напредъка на държавите членки, без разбира се да пренебрегваме техните специфики. Това е първият а, начин за гарантиране на а, легитимност. Вторият е прозрачността на целия процес. Подкрепям а, усилията на комисията да има по-ясни критерии за оценка на отделните етапи на процеса и също така разделят на процеса на много ясни етапи. Имаме нужда един справедлив процес, който да може обективно да бъде оценен. Държавите членки трябва да са много наясно какви са критериите за започване на преговори. Потенциалните държави членки трябва да са напълно наясно какво трябва да постигнат, за да могат да получат статута на държави кандидати. Ето защо аз искам да има по- добри и по-изчерпателни доклад, предприсъединителни доклади, за да могат те да представляват един вид път на карта за самите държави кандидатки. Искам също така новите критерии да се случат върху съдебната система, правосъдието и вътрешната сигурност, като едновременно с това трябва да се гарантира свободата на медиите, както на теория, така и на практика край на кращата обаче, условността не може да даде добри резултати, ако, няма, ако няма обещанието за присъединяване в края на процеса. Ето защо призоваваме Европейския съюз да удържи на своите обещания, на своите обещания но също така и да избягва да дава обещания, които няма как да спази. Ако Европейския съюз не може да приеме дадена държава, това трябва да е, да е ясно от самото начало. И комисията трябва да го заяви много ясно при първоначалната оценка за дадена държава. Това не означава, че трябва незабавно да отхвърлим съответната държава трябва да се изготви пълна изчерпателна оценка на въздействието, когато започне процеса на присъединяване. Трябва също така да се вземе предвид и приспособяването, което трябва да се извърши от страна на Европейския съюз, за да може тази страна да се присъедини към него. Това означава, че и Европейския съюз трябва да положи своите усилия като част от окончателната стелка. Затова трябва да се направи втора оценка на въздействието а, преди приключването на преговорите. Трябва обаче да избегнем и някои възможности за объркване. Възможността за приемане на нови държави е много важна част от цялостният процес на интеграция и, и на разширяване. Не бива обаче и да преувеличаваме. Защото до сега разширяването не беше за сметка на интеграцията и всеки път имаше преразглеждане на договорите, с които се увеличаваха правомощите на Европейския съюз. Заедно с трябва непрестанно да подчертаваме какви са предимствата на разширяването и за държавите, които вече са членки на Европейския съюз, както и за политиката на съюза с съседните страни. Ето защо приветствам отличния доклад, изготвен от комисията през 2009 година под заглавието 5 години разширяване на Европейския съюз, економически предизвикателства и ползи, в който се показва как присъединяването на 12 нови държави и членки увеличи влиянието на Европейския съюз в света и го направи по-влиятелен международен играч в политическо и економическо отношение. Докладът показва, че разширяването беше печеливш ход и за новите и за старите държави и членки. Ето защо като Европейски съюз на цяло трябва да положим повече усилия, за да изпратим това послание към нашите граждани и да се опитаме да привлечем младите хора и други важни членове на обществото, като например журналистите и представителите на гражданското общество към тази кампания. Последният ми елемент е свързан с двустранните спорове. Отново повтарям позицията на Европейския парламент. Двустранните проблеми не биват да се превръщат в пречка за процеса на присъединяване, а към тях трябва да се подхожда по конструктивен начин, възможно най-рано, като се вземе предвид вземат пред общите интереси и ценности на Европейския съюз. Всички си спомним, всички знаем, че добрите, добросъседските отношения са важно предусловие за присъединяването към Европейския съюз. Предвид хартата на основните права, Европейския съюз трябва да гарантира разрешаване на двустранните спорове преди присъединяването. По този начин работим и в полза на международното влияние на Европейския съюз и работим също така за добро сътрудничество между партньорите след присъединяването към Европейския съюз. За мен обаче най-големият принос на Европейския съюз в даден двустранен спор е представянето на компромисното решение като най-доброто решение за всеки един спор. Земята Европейски съюз е жив пример за това, че компромисните решения са възможни и желателни и за това, че споровете между съседи могат и трябва да се разрешават чрез диалог, чрез постигане на взаимно приемлив компромис и, постоя... и чрез постоянна работа за постигане на съгласие. Няма да навлизам в подробности, може да ги прочетете в доклада, но в заключение искам още веднъж да подчертая, че запазването на авторитета и на легитимността на процеса на разширяване е в интерес на целия Европейски съюз. Това всъщност е една стратегическа потребност. Без тази легитимност Европейски съюз ще загуби своята възможност да влияе на развитието в съседните държави, като по този начин ще подроним способ... авторитета си като партньор, който може да държи на своите обещания. Благодаря ви. Grazie Presidente, thank you very much. Um, I would like maybe... Комисията. Благодаря, господин председател. Нека да започна с това, което заключи госпожа Копа, а именно доверието към процеса. Нека изтъкна, че Европейската комисия също е напълно убедена, че трябва да се запази доверието към процеса на разширяване – така Европейският съюз ще успее да запази така наречената си мека власт, способността за въздействие по силата на стимулите и убеждаването. Ще запази и способността си за трансформиране. Ако запазим доверието към процеса на разширяване, ще постигнем успех и на международната сцена. Много високо оценяваме изготвения от госпожа Копа текст, най-вече макроперспективата, заложена в доклада. Няма да се спирам в подробности върху съдържанието на доклада. Имаме някои конкретни бележки, които ще отправим пряко към госпожа Копа. Нека обаче изтъкна, че социалното измерение, върху което е поставено ударението в доклада, е много важно. Не смятаме, че критериите от Копенхаген следва да бъдат допълнени от нови критерии. Смятаме обаче, че можем да проведем работа по същество на две нива. Първо, придаване на по-голямо съдържание на главите в рамките на процеса на преговори, най-вече главата за социалните политики. И второ, предоставянето на по-целенасочена подкрепа, така че страните, участващи в процеса на разширяване, да могат да подобрят социалните и економически условия в рамките на преговорите за присъединяване. Важно е според нас също така да се заложат условни критерии. Те ще осигурят справедливост и прозрачност на процеса. Не бива обаче залагането на такива критерии да е в тежест на страните кандидатки – както изтъкна и госпожа Копа в уводните си думи. Ще направим всичко възможно, за да очертаем приоритети в действията и политиките си при разработването на рамката за преговори ще вземем предвид най-вече съображения като основни свободи и върховенство на закона. Върховенството на закона и основните свободи са елементи, които се вземат предвид винаги, извинете, се вземат предвид в процеса на преговори. Нека се спра и върху още един въпрос – Днес сутринта Европейската комисия прие доклада за наблюдение за подготовката на Харватия за присъединяване. Приемането на този доклад е част от процеса за наблюдение в рамките на процеса на присъединяване на Харватия. В доклада се отбелязва, че напредъкът постигнат от Харватия от септември 2011 до февруари 2012 касае най-вече три области – съдебната система и основните права, правосъдие, свобода и сигурност. В доклада се отбелязва, че Харватия продължава пътя си към присъединяване. Изразява се и увереност, че страната ще предприеме всички необходими стъпки, за да бъде напълно подготвена за членство към 1 юли 2013 година. Продължаваме своята ангажираност във връзка с присъединяването на Харватия ще наблюдаваме и действията, които предприема страната за изпълнение на поетите ангажименти. Осигуряването на безпрепятствен процес на присъединяване е в интерес както на Съюза, така и на Харватия. Исках да изтъкна всичко това, защото според мен то се вписва в усилията и на госпожа Копа това са усилия за даване на нов тласък на процеса на присъединяване. Надявам се, че с вашата подкрепа ще успеем да се справим с умората от присъединяването, за която говори госпожа Копа. Комисията ще се нуждае от цялата ви подкрепа, така че да продължим да осигуряваме доверие към процеса на присъединяване, така че той да може да окаже съществено влияние върху източните ни съседи и процеса на промени там. Председателят благодаря на комисията за това, че ни информира за взетото днес решение. Благодаря, че изложихте и становището си по доклада. Много колеги искат сега да зададат въпроси. С колко време разполагаме? 20 минути. Давам по две минути на докладчиците в сянка и по една минута на всички останали. Госпожа Омрой. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да спазя времевия регламент. Господин председател, съгласна съм с госпожа Копа, че разширяването със сигурност е един много важен и много добър отговор във връзка с двойното предизвикателство, пред което сме представили. Става дума първо за консолидация в Европейския съюз и стабилизация извън него. Естествено, процесът е, на разширяване е важен процес, а също така и е важен инструмент. Но той не е само цел, а по-скоро средство за постигане на целта. А, това означава, госпожо Копа, че естествено трябва да се види какъв е капацитета за интеграция в Европейския съюз. Благодаря, е, господин председател на госпожа Копа, за всичко, което е включила в нейния доклад, но се питам дали е, този доклад не трябва да съдържа е, най-съществените неща, т.е. да се изпуснат по-маловажните неща и той да се концентрира върху най-важното. Е, много е важно да имаме едно обобщение, а не повторение на това, което правим с отделните страни. Както казах, не трябва да се допуска разводняване. Господин председател, това, което не откривам в доклада е следното. Казвате, че има редица кандидати, те са достатъчно добри и могат да се присъединят към Европейския съюз, но всъщност къде е границата на Европейския съюз, господин председател? Тък му при двустранните въпроси това е един много интересен аспект. Задавам си въпроса дали има двустранни въпроси и дали по принцип те не могат да бъдат решени преди да се е, встъпи в е, преговори за присъединяване. Ще обобщя. Става дума за допълнителни финансови средства, именно в гражданския процес на присъединяване, комуникационната политика и Европейската комисия е приканена да разработи нови инструменти, за да може да изпълни условията. Социални критерии и така нататък, това със сигурност е интересно, но гледам алинеи 3, 4 и 6 което означава по-интензивен контрол върху процедурите и оценка на въздействието, е, за което е необходима съответна контролна система. Да, господин председател, и е, онези държави членки, които вече са част от Европейския съюз, също са обект на контрол. И си задавам въпроса, след като ние поемаме толкова много роли, можем ли наистина да изпратим ясно и еднозначно послание и е, в тази връзка не трябва ли да се ограничим върху най-важното. Аз се радвам, че може да се работи добре с докладчика по същество. Както ви казах, срещу съдържанието нямам нищо против, но нека докладът да бъде малко по-збит и да се концентрира върху най-важното. Благодаря. Thank you, Mr. Chair. Um, I, on the other hand... Благодаря ви, господин председател. Аз смятам, че това е един наистина много добър доклад. Благодаря ви, госпожо Копа. Той много добре съвпада с моята виза за разширяването. Много се радвам, например, на точка от преамбюла F, където се казва, че всяка държава трябва да се оценява според заслугите си и че ритъмът на Напредъка се определя възоснова на равнището на покриване на критериите. На факта, че покриването на критериите трябва да се оценява с субективни, справедливи а, показатели. Аз съм съгласна, според мен процеса на присъединяване трябва да бъде технически по своето естество. Определен критерий, постигането им преминаване към следващи критерии. Този процес трябва да бъде отделен от чисто политическите доводи, които често се използват при изборите в Западна Европа, например. Както знаете, през този уикенд правителството в Нидерландия падна, което ще доведе до последствия за настроенията в холандското общество и някои... И това ще допринесе за процеса на разширяване. И предполагам, че други държави ще предпочитат да изключат а, националните си проблеми от процеса на присъединяване. Много се зарадвах и на съдържанието на точки 11 и 12 от доклада ви. по отношение на социалното измерение, мога да кажа, че днес в Комисията по социални въпроси обсъдихме възможността стратегията Европа 2020 година да се включи в критериите, пред, критерии. И това според мен съвпада с вашата идея за добавяне на социални критерии. Стратегията Европа 2020 година може да е основа с тези критерии, тъй като това е насоката, в която държавите членки на Европейския съюз смятат да развиват своите економии и затова е нормално да искаме това и от държавите кандидатки, за да постигнем една съобхватна, един съобхватен и интелигентен економически растеж. Така че да, смятам, че това ще бъде една много добра основа. Благодаря ви. Uh, chairman, this... Господин Дав, господин председател, Според мен този доклад е изключително провокативен, но смятам, че преди да пристъпим към промяна на критериите от Копенхаген, трябва да се запитаме защо искаме да ги променим. Какво в досегашният ни опит с присъединяване на нови страни не ни задоволява? Защо трябва да започваме наново? някои от е, държавите членки може би ще трябва да преосмислят собствено си членство в Съюза, ако прекалено много променим критериите за присъединяване. Аз не смятам, че процесът на присъединяване е технически по своята същност и не смятам, че този процес може да бъде оценяван по начина, който предлага госпожа Копа. Аз смятам, че процесът на разширяване е изключително политически по своята същност и смятам, че ако Европейския съюз пренебрегне своите ценности в процеса на разширяване на изток и на юг цяла Европа ще страда от а, една масирана загуба на международно влияние в а, тази епоха на глобализация. Смятам, че трябва да се придържаме към по-етичните морални аспекти на разширяването и присъединяването. И също така смятам, че трябва да спазим обещанията дадени на държавите кандидатки потенциалните държави кандидатки. И накрая по отношение на социалните критерии, смятам, че не бива да подценяваме огромното разнообразие и големите разлики, които съществуват в равнището на богатство в рамките на самия Европейски съюз. Така, например, немането на работа на служител в а, Белгия струва 35 евро, а в а, България струва 2 евро и половина. Това е цената на немането на служител за работодателя. И затова смятам, че включването на критерия социален дъмпинг към критериите с присъединяване би било грешка. И накрая смятам, че трябва наистина по-внимателно да разгледаме предложенията в този доклад. Смятам, че ако ще променяме процеса на присъединяване, аз и моята политическа група бихме искали да се съсредоточим повече върху глави 23, 23 и 24. Това показва опита ни с Турция. Мисля, че това показва и опита ни с Харватия. И може би тъй като ще има тъй като ще има конвент през 2015 година. Може би ще е добре да имаме смелостта да предвидим един нов статут на асоцииране, който да не е статут на пълно присъединяване, но би могъл да бъде много подходящ за някои от перспективните кандидатки за членство. Благодаря ви. Ще трябва да намалим в рамкото си изказване до една минута, иначе няма да успеем да се справим с всички точки от дневния ред. В 17.30 очакваме помощник генералния директор на ЮНЕСКО. Може би ще трябва да разгледаме внимателно и предложените изменения към доклада ще имаме и други възможности да го направим. А сега думата има господин Качин. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на госпожа Копа за отличния доклад, който ясно очертава основните елементи на един успешен процес на разширяване. Първо е подходът, предприят от комисията – много голямо уважение към кандидатките членки и потенциалните кандидатки членки. И мисля, че трябва да призовем комисията по-активно да се случи върху източниците на систематична корупция в тези страни. Комисията трябва да приеме един нов индивидуализиран подход, чрез който да може да дава конкретни примери за систематична корупция в тези страни. В момента комисията може само редовно да иска от властите да предоставят подобна информация. Смятам, че комисията трябва да има възможност да отваря глави 23 24 в началото на процеса на присъединяване и да ги затваря най-накрая. По този начин ще се ускори процеса на борба с организираната престъпност и с корупцията. Едновременно с това смятам, че това не е достатъчно. Можем да сторим много повече в тази насока. Благодаря ви. zu Ihrem Bericht beglückwünschen, weil er endlich mal die Möglichkeit gibt, auch offensiv nach трябва да се даде възможност да се дискутира в широк кръг, а не в малки групи. Младите хора, които са родени през 99-та година и питат какво ще можем да направим сега и като чуя изказването на колегата Омин Ройтен, виждам, че всъщност това е много голям дефицит. Усеща се, че няма желание за разширяване. Но има ли край на разширяването на Европейския съюз, който може да се предвиди, защото след 20 години светът ще изглежда по друг начин? Е, ние е, можехме да сложим край още през 89-та година, ако не бяхме приели нито една страна е, тогава. И аз си задавам въпроса е, дали трябва да се толерира е, държание, което не е проевропейско. Госпожа Ман Ройтен, вие трябва да запомните това. Аз очаквам с интерес колко изменения ще бъдат днесени и ще стане ясно кой иска разширяване, при какви условия. Радвам се много, че комисията е, е изготвила този доклад. Комисар Фюле е човек с е, е, прогресивни виждания, може да мисли години напред и аз мислям, че това е много добро средство за да вървим направо. Обаче аз мисля, че това няма да е необходимо, казва председателят, ако социал-демократите влязат в правителството правителството. Добре. Господин Кукан. Ние можем да водим дискусии по отделните държави е, за партийна политика и можем да е, кажем, че много често социал-демократите не искат да поемат отговорност. Това е част от тяхната стратегия. За съжаление, това е проблема, че трябва да признаем, че има все повече десни партии в Европа и няма достатъчно демократични партии, които да образуват мнозинство и да не допускат възникването на такива крайно десни партии. Господин Кукан. Съжалявам, че ви прекъсвам, господа. Мисля, че трябва да оценим постигнатото от госпожа Копа. Що се отнася до страните от Западните Балкани, е важно да изтъкнем капацитета на Европейския съюз за постигане на промени в региона, трябва да се проучи как може по-ефективно да се възползваме от този капацитет. Економическото и социално измерение е важно, но не бива да му се отдава прекалено голямо значение. Наскоро комисията се опита да приложи новаторски подход към процеса на интеграция. Трябва да отдадем дължимото на тази инициатива, да я подкрепим мисля, че трябва да подходим малко по-гъвкаво към процеса на европейска интеграция. Имам предвид държави като Косово или Босна и Херцеговина, към които не може да се приложи стандартния подход. Трябва да се отдаде и по-голямо значение на ролята на Европейския парламент. Нерядко той също може да внесе своя принос в процеса, да даде тласък на политически промени. Имам предвид, например, единствения по рода си политически опит на Европейския парламент с държави, които по един или друг начин са участвали в процеса на интеграция. Трябва да се възползваме от този опит. Следващият оратор, госпожа Гомеш. Благодаря на Елени Копа за много важните, интересни елементи, които ни изложи. Подкрепям нейния призив за придаването на по-голямо значение на социалното измерение в рамките на процеса на присъединяване. Защо не се отдава основно значение на социалното измерение в този процес. Причината за това е, че не му се е отдавало голямо значение на ниво Европейски съюз като цяло. И за това говори и така нареченият процес за приспособяване, за коригиране на дефицитите, така както се прилага, например, в моята страна. Това говори за това, че до момента сме пренебрегвали социалното измерение. Подкрепям и призива за въвеждането на механизъм за наблюдение върху прилагането на критериите от Копенхаген, не само по отношение на страните кандидатки, но и по отношение на Европейския съюз. Не можем да спечелим доверие към работата си, ако изискваме от страните кандидатки едно, а тук в Европейския съюз не го прилагаме. Има много примери за това. Ще ви дам за пример само сътрудничеството при предаването на заподозрени лица, незаконното предаване на заподозрени лица и изтезанията. Накрая Искам да изразя своята загриженост във връзка с това, че двустранният спор между Турция и Кипър би могъл през идното полугодие да продължи да ни преследва, като се имат предвид особено провокативните изказвания от страна на турските власти. Надявам се, че те осъзнават, че с тези свои изказвания предизвикват раздразнение не само от страна на Кипър, но и от страна на Европейския съюз. Господин Вигени. Благодаря, господин председател. Не мисля, че този доклад е провокативен. Не знам какви основания има господин Дав да смята, че текстът провокира. Докладът е опит да се очертаят перспективите за бъдещето на процеса на разширяване. Това е опит за отделяне на процеса по принцип от отделните страни. Затова смятам, че докладът е ценен, той ще доведе до конкретни резултати ще ни помогне да изработим по-задълбочен подход, който да се ползва и с по-голямо доверие. Три бележки. Малко съм скептичен във връзка с идеята за измерване на капацитета на Европейския съюз за интеграция. Това може да даде възможност на онези, които са против интеграцията, постоянно да твърдят, че нямаме капацитет за интеграция, с което ще навредят на целия процес. Втората ми бележка е свързана с наблюдението върху спазването на критериите за присъединяване. За идеята съм да се въведе механизъм за наблюдение, приложим към всички държави членки, не само към страните кандидатки или към онези присъединили се наскоро. Към момента в Европейския съюз има поне три държави, които според мен не отговарят изцяло на критериите. Трето, в доклада трябва според мен да се упомене, че страните кандидатки трябва по-отблизо да следят стратегиите на Европейския съюз, например стратегията Европа до 2020 година. Знам, че в настоящата економическа обстановка е малко трудно да се говори за тази стратегия, но трябва да намерим начин да я включим в текста. Спомням си заседанието на разширения състав на бюрото, на което обсъждахме този доклад. Тогава бе казано, че не се знае докъде точно ще доведе този текст, но парламентът и нашата комисия винаги са били за разширяването. Затова не бива да се възползваме от този доклад, за да разглеждаме разширяването като някакъв мит. Това е просто една от областите на политика на Европейския съюз. Господин Танок, мисля, че разширяването може да се похвали с успехи до този момент – но не може всички страни да се поставят под един общ знаменател в рамките на процеса на разширяване. Трябва да се вземат предвид конкретните им особености. Някой каза, че е необходимо политическо съгласие от страна на съвета, но това от своя страна изисква демократична подкрепа от страна на избирателите избирателите трябва да приемат факта, че разширяването ще им вмени разходи в бъдеще. Трябва да се вземе предвид натиска, на който са изложени държавните бюджети. Доказателство за този натиск са 20% подкрепа за госпожа Леопен във Франция. Нека се спреми върху страни като Украина, в които в момента се наблюдава връщане назад в демократичния процес. Съгласен съм с това, че всички присъединяващи се държави не бива да използват двустранни спорове, като например спорове за границите си, като средство за оказване на натиск върху съседни страни във връзка с тяхното присъединяване. Такъв пример е, например, Македония. Нека се надяваме, че Харватия няма да се възползва от новия си статут, за да окаже такова въздействие върху Сърбия, например. Ще се върна към казаното от господин Кукан. Дори преди приемането на договора от Лисабон, нашият парламент имаше доста по-широки правомощия по отношение на отделни държави в рамките на присъединяването. Имахме по-широки правомощия от националните парламенти, които не можеха да наложат вето върху членството на отделни държави. С други думи, в рамките на процеса на разширяване, нашият нашият парламент разполагаше с по-голяма власт, отколкото националните парламенти и сега разполагаме с по-голяма власт и трябва да се възползваме от нея. Е, Шолц. Господин Шолц. Благодаря, господин председател, че ми давате думата като докладчик Сянка. Имаме опит с докладите от 2006 година и 2008 година по тази тема и е добре, че сега отново се връщаме към принципните неща, а именно, че Европейския съюз, е, вратите му са отворени за всеки, за всички държави, които желаят да участват в него. И точно този подход откривам в доклада и за това благодаря на докладчика за представената силна инициатива за подобен доклад. Има три неща, които са важни. Точка 17 е много важна и е, трябва да е ясно, че Европейският съюз ще се разширява и че това ще е свързано с практическа политика. Ние ще трябва да привлечем на наша страна гражданите, когато говорим за разширяването, особено в настоящата фаза е, на собствено развитие на Европейския съюз и до толкова способността за интегриране е много сериозно предизвикателство, когато искаме да продължим да водим дебати по разширяването. Трябва да сме радостни, че е, Европейският съюз има 27-28 членове. И сега е, обаче как да се справим с економическите и социалните реалности? Това е много е, ясно откроено в доклада, когато става дума за социалното измерение. Няколко думи за критериите от Копенхаген. Аз мисля, че трябва да се придържаме към тях. Трябва също да си помислим как да бъдат усъвършенствани, обаче трябва всички 27 държави членки трябва да бъдат честни и да се стремят към компромис. Страни като Унгария и други страни, които, в които преживяваме много неприятни неща, това трябва да имаме предвид, когато говорим за активно подпомагане на разширяването на Европейския съюз като бъдеща цел. В договора не е записано това. Всяка страна трябва да подаде молба за да е, кандидатства за членство в Европейския съюз, а не вратите автоматично да са отворени за всички. Има все пак някаква малка разлика. Смятам, че предложенията, които внесе госпожа Копа, е, са а, много тясно свързани с а, последващото наблюдение. Това е много важна точка и а, с нея бихме могли да спечелим хората на наша страна. Имаше доста неща свързани с Румъния и България, но те не функционираха добре. Трябва да си помислим за какво стана това. Трябва да се упражни политически натиск върху комисията и като че ли тук имам чувството, че трябва да говорим много дълго, докато постигнем надежни резултати. И за това смятам, че и на собственото население трябва да дадем известна сигурност в това отношение. Освен това смятам, че трябва да разберем, че Европейският съюз и неговите граждани са извършили наистина много големи дела. Започнахме с 9, а сега сме 28 членове. От 2004 година до сега сме приели 13 нови държави членки и смятам, че това е много голямо постижение, може би най-успешната политика, но, както казах, трябва да се разглежда и като постижение и за да бъде претворено то на практика, тук трябва да се вземат предвид фазите на консолидация. Сега в момента сме в криза, кризите, е, виждаме по резултатите, винаги дават шанс на популистите да ги използват. Е, както казах, е, кризите винаги се използват от десни и леви популисти за прехвърляне на вината върху мигрантите, чужденците и тези, които са различни върху различните. И ако ние не а, успеем да се справим с това, а, ще имаме проблем. И трябва да можем да. А, видим какви са отговорите във връзка с разширяването. Просто не може да се върви слапо плед. Трябва да се погрижим за създаване на необходимата база за този процес. И тук вече стигаме до въпроса за способността за разширяване. Госпожа Копа посочва, че това е важно съображение. Е, след това е, друг от изказващите се по-ясно очерта този аспект, но е, искам да кажа, че случаят е съвсем ясен. В всеки случай на разширяване ние ще трябва все по-ясно и по-ясно да мотивираме пред гражданите за какво приемаме тази страна. И аз мисля, че може да се стигне до една повратна точка, в която Европейският съюз вече няма да бъде в състояние да приема други страни страни, ще бъде 35-39 страни и как ще се вземат тогава решения с единодушие. Това е също аспект. Ние бяхме убедени, че а, договорът от Лисабон ще даде отговор на разширяването, че Европейският съюз а, има нужда от а, подкрепа при а, процедурите по вземане на решения, за да можем да вървим напред. И а, освен това, ние трябва съвсем ясно а, да кажем, примерно, какво стана в Солун във връзка с балканските държави. Страните трябва да отговарят на условията за приемане. Там не може да се допускат отстъпки, но ние също ще трябва да имаме предвид, че трябва да подобрим структурите си предвид разширяването, включително и тези в Европейския парламент. Аз мисля, че тези взаимовръзки трябва да се разгледат много ясно, ако искаме да постигнем успех. Мисля, че докладът на госпожа Копа дава добра изходна база за това, но, както казах, при измененията би трябвало малко по-ясно да се очертаят позициите. И също така, предвид България и Румъния, Друг пример е Харватия. Много повече наблегнахме на въпросите на правосъдието, корупцията и така нататък. Тези е, туморни образования е, пречат на страните да се развиват и смятам, че е, точно тук трябва да наблегнем, за да може да се осигури е, функционирането на тези страни. Госпожа Копа Аз не съм съгласен с вас по едно. Постиженията във връзка с интеграцията. Европейския съюз е постигнал много. В бъдеще трябва да покажем ясно в тези страни, че всички реформи, които правят, е трябвало да ги направят до и ако не бяха се присъединявали към Европейския съюз защото тези реформи са залог за економически и политически успех, също така и за изграждането на правова държава. Мисля, че е важно в такива страни ясно да се каже, че това не се прави за Европейския съюз, а за тях самите. Мисля, че това също е обект на дискусия и е, трябва да подновим тази дискусия. Има много правителства, които казват, е, е аз не смятам това за добро, но е, унези побъркани от Бруксел ни го искат. Е, не би трябвало да се говори така, защото се накърнява популярността на Европейския съюз. Аз мисля, че е, трябва да проведем интензивна дискусия по тези въпроси и е, точно в тази фаза е важно да си помислим да бъдат внесени изменения, които да очертаят по-ясно позициите. Бихме могли да поканим експерти. Смятам, че при такива теми трябва ясно да очертаем позицията си, а не да решаваме веднага. Госпожо Копа, давам ви думата сега. You, Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря и на всички колеги за техните коментари и за приноса им. Всички разбирате, че задачата никак не е лека, но основната ми цел беше да изпратя едно ясно послание за доверието в процеса на разширяване. Това се опитвах да направя с целият текст. Ще направя няколко кратки коментара нямаме намерение да премахваме критериите от Копенхаген. Те наистина дадоха много добри резултати, но мисля, че след 20 години просто сме принудени да преосмислим целият процес на разширяване. Това се опитвам да направя и затова очаквам с нетърпение вашите изменения. Но по никакъв начин нямаме намерение да разрушаваме, така да се каже, критериите от Копенхаген. Някои от вас споменаха, че трябва да подчертаем ролята на Европейския парламент или ролята на комисията. Напълно съм съгласна с вас. Всички мерки за засилване на доверието в процеса на разширяване са добре дошли. Мисля, че трябва да се опитаме да привлечем гражданското общество в процеса на разширяване. И говоря не само за гражданското общество в страните кандидатки, защото има такива възможности, но също така и гражданското общество в държавите членки. Трябва да убедим гражданското общество в собствените ни държави, че си заслужава да продължим с а, процеса на разширяване. На продължението да отворим глави 23 и 24 в самото начало, да, напълно съм съгласна. Вярно е, че правосъдието и вътрешния ред са много важни елементи и те стават все по-важни всъщност в течение на процеса. Ето защо съм напълно съгласна с вас, че трябва да се съсредоточим върху този елемент от процеси и трябва да изтеглим тези глави в началото на процеса. Относно капацитета за интеграция и за приемане нови членове, разбира се, това не е технически процес и не това е посланието, което се опитвах да отправя. Всъщност тази способност за приемане нови членове е факт. Това е един много политически въпрос. Затова и много ми беше интересно понятието на един наш бивш колега, Версма, който спомена нещо за социалния капацитет. И това е наистина интересно понятие, което се служава да обмислим. И накрая относно социалният аспект. Всъщност не сме имали идея да добавяме нов социален критерий към основните критерии няма пълно достижение в тази област, но знаете, че има социални стандарти в Европа и трябва да се придържаме към тях. Много благодаря на комисията и на господин, самия на господин Салино за усилията да се намери решение, което да бъде приемливо за всички. Защото наистина е важно всички държави, членки на Европейския съюз, да могат да се обединят около този много важен въпрос. Още веднъж ви благодаря Крайният срок за внасяне на изменения е 8 май. Ще очаквам с нетърпение вашия принос. Още веднъж благодаря за интересния дебат. The, the, the, uh, Brock, before... Председателят Брок uh, преди да напусне залата направи едно много интересно предложение, а именно да продължим обсъждането чрез изслушване на експерти. Мисля, че това е една отлична идея и ако наистина вземем подобно решение, ми се струва, че 8 май е прекалено а, кратък срок за внасяне на изменения. Не съм сигурен дали госпожа Копа ще се съгласи с мен. Госпожа Копа. Аз също смятам, че трябва да продължим да обмисляме този въпрос, така че ако има възможност да продължим да обсъждаме въпроса чрез някакъв семинар или слушване, това било прекрасно. Председателят. Ще трябва да приключим сега, защото колегата Лан Стълб ни чака. Всъщност исках да си кажа в рамките на тази дискусия, но ако искате, ще ви изчакам. Господин Мамдалов, съгласен съм. казвам се, че Мария е съгласна. Въпрос е много важен. Трябва да продължим с дискусията. А, също така, не смятам, че трябва да сме съгласни по абсолютно всяка точка с комисията. Ако мнените ни се разминават по някои въпроси, просто такъв е живота. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, именно моя доклад. Става въпрос за препоръките на парламента към съвета относно 67-та сесия на Общото събрание на Организация на Обединените нации. Е е Ако имате нужда от слушалки, можете да се снабдите с слушалки. През това време аз ще говоря по-бавно за неща, които не са толкова съществени, за да могат всички да си сложат слушалките. През тази година е, разпределихме препоръките в 7 глави, защото ние всяка година, също и последната година в Нью Йорк, е, бяхме с е, делегация на Комисията по външните работи, за да поставим правилно приоритетите, така че те да бъдат изпълними. Седемте глави се фокусират върху ролята на Европейския съюз в системата на ООН голяма роля играе глобалното управление и също така поставили сме акцент върху мира и сигурността в главата за Европейския съюз в ООН. Става дума за това парламентът да продължи е, да поддържа мнението си, че трябва да се гарантира кохерентност в Европейския съюз и също така е, пълно приемане и изпълнение на резолюцията на, за Европейския съюз, която беше необходима след приемането на Лисабонския договор. Тази резолюция е, всъщност е много важна тема. Имам предвид по-специално нейното транспониране също така трябва да се предвиди резерв за държавите, като например Франция, които изостават от координацията, непостоянните членове на съвета за сигурност, които не са членове на Европейския съюз, като че ли са в по-добра позиция. Втората точка във връзка с Global Governance. Тук става дума за стратегическа задача на Европейския съюз. Ние желаем представителите на държавите членки на Европейския съюз и самият Европейски съюз като такъв да се разби, да постигнат споразумение с двустранните и многостранните си партньори, да могат да работят в Нью Йорк по тези теми. Също така искаме пълна реформа на съвета за сигурност. Това е тема свързана не само с броя на местата в него, но и с начина му на работа и други неща. Предлагаме да се подкрепят мерки от страна на работната група АДХОК за ревитализация на ООН. Това е важна тема в Global Governance. При сигурност и мир, трета глава, става дума за подобряване на сътрудничеството между различните субекти в така наречената Peace Building Architecture. Тук става дума основно за превенция на конфликти, управление на граждански и военни кризи и подкрепа на Европейския Европейския съюз за така нареченото Civil е, Capacity Review. Важна точка е осигуряване на участие на жените във всички фази на мирния процес. Установи се емпирично, че там, където жените участват е, по-силно, се е, намират много по-устойчиви решения. Трябва да продължи работата по концепцията за а, отговорността за а, осигуряване на закрила, особено когато а, се а, подчертаят а, превентивните аспекти и се подчертая, че това е конвенция, концепция, която след конфликт е особено важна в фазата на изграждане. Много важно е да се спомене нещо, което беше поставено и в центъра при изграждането на службата за външна дейност, а именно медиацията. Да има по-добри директиви, да се предвиждат повече средства за тях и да се осигури добро сътрудничество между Европейската служба за външна дейност и политически отдел на Генералния секретариат на ООН. Четвъртият раздел се занимава с правата на човека. Тук става дума за укрепване на способността на отделните държави за спазване на правата на човека. Също така правата на човека трябва да играят роля във всички аспекти на дейността на ООН, укрепване прилагане на Universal Periodic Review процеса и е, също така, когато се предвиждат специални процедури, те трябва да започват достатъчно рано. Петата част е посветена на въпроса как можем най-добре да подпомагаме демокрацията. Аз е, смятам, че разширяването на демократичния процес трябва да е, тече по-интензивно, също така извън рамките на изборите, избирателния процес. наред с политическите партии трябва да участва по-силно гражданското общество, младеща и в този контекст особена роля играе насърчаването на жените. Тук разбира се става дума и за финансова помощ, но и за хуманна помощ, хеморесурси, с предоставяне на персонал за тези цели – Подкрепата на демократичния процес е един от основните принципи в Европейския съюз. В частта за развитие текстът е много рудиментарен, както установиха колегите, които са го чели. Тук естествено на първо място става дума за това да бъде продължена съвместната работа с Комисията по развитие. това сътрудничество се оказа много добро и в хода на дискусията ние ще очертаем кои аспекти трябва да бъдат особено подчертани в в заключителните препоръки. Е, става дума за това, че и в е, съвета ще трябва да се помисли как е, да се събуди по-голям обществен интерес за ООН, например, като се включат по-силно парламентите. Аз мисля, че това е важен момент. ООН е една авторитетна институция, но веднага се установява, че повечето хора не знаят как функционира ООН, какво е характерно за работата по отдалните стълбове на тази организация. Практически аспекти. Датата за внасяне на изменения е 12, 9 май 12 часа на 30 и 31 май ще се проведе окончателна дискусия с а, а, гласуване. След това в началото на юни а, ще се събере работната група, така че а, ние ще можем да работим в синхрон с съвета. Благодаря за оказаната подкрепа от Европейската служба за външна дейност. А, това беше едно успешно сътрудничество. Благодаря най-сърдечно за вниманието и ще се радвам на вашите въпроси и изказвания. Председателят благодаря на колегата. Първият записал се за изказване е господин Преда. Имате думата. Благодаря, господин председател. За втори път докладчик в сянка е представител на НП. Благодаря на господин Ламсторф за обстойния му доклад. Ще направя няколко коментара. Ролята на Европейския съюз в ООН. За да може съюзът да отправи единно съгласувано послание – трябва да има координация на ниво съюз. Това означава, че трябва да имаме обща представа за статута на Европейския съюз в системата на ООН. Трябва да се споразумеем за това какъв е този статут. Единствено тогава ще можем и да действаме координирано. Това от своя страна означава, че трябва да имаме стратегия за прилагането на резолюцията. Все още има някои различия в тълкуването. Мисля, че е настъпил моментът Европейската служба за външни действия да даде оценка на изпълнението на резолюцията. Така ще може да се очертаят нези области, в които е бил постигнат успех и да се направят предложения за подобрения. Мисля, че нашият статут на специален наблюдател трябва добре да бъде претворен в реалност, преди да подадем заявление за пълноправно членство. Мисля, че бе добре да не прибързваме с разискванията за отговорността за предоставяне на закрила. По въпроса за медиацията. Мисля, че трябва да направим така, че съветът да приложи приобщаващ подход – подкрепа за демокрацията. Мисля, че би било добре да се упомене предоставянето на подкрепа възоснова на действащите финансови инструменти, най-вече по отношение на независимите неправителствени организации. Извлякохме си някои полуки с Египет и Беларус, а именно, че НПО са от основно значение. Ние ще внесем изменения, в които се отчита това. Радвам се, че ще можем много добре да си сътрудничим с докладчика. По крайния срок за внасяне на изменения 26 април. Имаме ли още време за внасяне на изменения, защото току-що казахте 9 май? Next and last speaker, Madame Следващият и последен оратор, госпожа Монис. Президент. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря като член на работна група в ООН. Смятам, че докладчиците в сянка от социалистическата група ще бъдат съгласни с мен. Първо искам да благодаря най-сърдечно на господин Александър граф Ламсторф за този доклад, по-скоро за този проект за резолюция. Той е много комплексен. Също така ролята на Европейския съюз в ООН е, трябва да бъде разгледана много подробно и това е направено. Е, сега, е, първо за ролята на Европейския съюз е, в ООН. Искам да е, се спра тук на някои моменти, които са дали повод на парламента да се изкаже много амбициозно за ролята на Европейския съюз в ООН. Във втората глава се прави връзка с въпросите, свързани с жените, именно в конфликтни ситуации. И аз мисля, че това е част от резолюция на съвета за сигурност от 2010 година. Там съвсем подробно се посочва, че участието на жените в разрешаването на конфликти и въобще е, в проблеми свързани с ролята на жените при разрешаване на конфликти трябва да бъде обект на хоризонтален подход. Има е, препратка или е, се оказва на ролята на жените при хуманитарна помощ и изграждане на страната след конфликта и също така в последната фаза сключване на договори за мир. Аз мисля обаче от друга страна, че трябва да дадем самостоятелен принос. проблем, който непрекъснато възниква в ООН, най-вече във връзка с жените, е проблем свързан с финансите. Има институции, обаче те не са финансирани достатъчно и тук би било добре. сега не искам да говоря за квоти. Знаем, че има твърде малко поддръжници на тази идея. Става дума по-скоро за увеличаване на вноските на държавите членки при, за гарантиране на дейността на ООН. Така че 0,01% трябва да бъде минималната ставка за подкрепа на жените в дейността на ООН. След това отговорност и е, закрила в е, този е, абзац или в тази алинея. Тук се прави връзка с отговорността. И искаме Европейският съюз като съща, важен платец да представи предложения. След това в главата за медиацията може да се добави още едно изречение, а именно превентивната дипломация, тя е важна за да се допълни цялата картина в тази част. И накрая има връзка между Европейския съюз и ООН. Трябва да се направи такава връзка, най-вече предвид капацитета за медиация. Мисля, че в тази връзка инициативата във връзка с политиката на отбрана и сигурност е много важна и това може да се прехвърли върху сферата на медиация. Сега подкрепа за демократичния процес. Тук предлагам силите на ООН да получават мандат за защита на международните наблюдатели, също и по време на мисии за наблюдение на избори, защото ако те не получат такъв мандат, е, не би било добре в заключителната фаза на един мирен процес, а именно в изборната фаза, е, винаги е, не се осигурява закрила на изборните наблюдатели. Това може да се направи с сините каски и след това мандата може да се удължи до края на процедурата. Сега по текста на препоръката във връзка с това, което е посочено там за Близкия изток, трябва да се спрем на инициативата инициатива 64 за зона свободна от ядрени оръжия. Те се разпространяват масово, това буди загриженост. Европейския съюз трябва да изкаже ясно становище и това може да го направи в Асамблеята на ООН. Накрая, нещо, което не е толкова важно или може би все пак е важно – Смятам, че всичко това трябва да стане достояние на външния представител на Европейския съюз. Господин Ламсторф, благодаря. Ние сме в началото на този процес. Аз виждам, че тук доста от нещата са се утвърдили. Интересно е да се, че се предвижда квота за работата на жените тук бихме могли да си помислим дали е, трябва да се работи с квоти или не. Е, трябва да дискутираме с докладчиците в сянка дали да въведем това. Е, също така, 26 е, април е, е, не е последния срок, а 9 май тогава ще можем вече да приключим всичко. Благодаря най-сърдечно. За съжаление, ще трябва да тръгвам, защото много късно започна обсъждането по тази точка, но мисля, че може да го продължим. Благодаря. 9 май е крайния срок. Искам да направя предложение това да се обсъди още веднъж с госпожа Копа и Възоснова на проведената дискусия мога да си представя, че след като се внесат изменения, госпожа Копа ще може на базата на измененията да изготви нов доклад, така че да имаме по-дълго време за дискусия и е, да не си поставяме за цел да го въвеждаме в пленарна сесия още през юни, а примерно през юли. Аз искам всичко да съгласувам с госпожа Копа. Е, иначе по процедурата няма никакви противоречия. Благодаря. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Това е Mm-hmm.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 I would like to introduce you Kaklins, assistant. Бих искал да ви представя господин Яниш Карешкин, който е помощник генерален директор на ЮНЕСКО, който ще ни запознае с дейностите на организацията в Южното Средиземноморие. Мисля, че това е много важен въпрос предвид нашето сътрудничество. Предполагам, че се инвестират и средства на Европейския съюз в тези дейности, но не съм много сигурен. Но по всички случаи сътрудничеството ни с различните агенции на ООН е изключително важно. И затова бих искал да помоля господин Карклин да вземе думата. Много ви благодаря за присъствието. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че давате тази възможност на ЮНЕСКО да представим накратко дейностите ни в областта на свободата на изказа и развитието в областта на Северна Африка и в частност на арабските държави в този регион. ЮНЕСКО е по-добре позната, може би, световно равнище с дейностите си за опазване на световното наследство. След това от няколко години насам ЮНЕСКО работи активно в областта на свободата на изказа и свободата на пресата. Имаме няколко различни дейности. Първото е систематичният подход към въпроса с, свободата на пресата на законодателно равнище. Работим с държавите членки, помагайки им да се пригодят към потребностите на свободата на словото, чрез промени в законите за достъп до информацията и привършените на най-високи равнища на световно качество. Тази инициатива беше подета от ЮНЕСКО след изпухването на арабската пролет в Тунис, в Марокко, но също така имаме дейност и в Йордания. А сега се подготвяме да започнем сътрудничество и с новите власти в Либия. Най-широко отразената дейност на ЮНЕСКО е отбелязването на Световния ден на свободата на пресата. Той се отбелязва всяка година на 3 май. Това е датата, на която преди 21 преди 21 години група африкански журналисти поведох конференция, на която настояха за учредяването и повеждането на този световен ден на свободата на, на свобода на пресата. Тя е свързана и с а, наградата за журналист или за журналистическа организация, която също допринася за свободата на пресата в а, всички части на света. Тази година ЮНЕСКО ще награди с азербайджанския журналист Ануа Фатулаев и церемонията ще се проведе в а, Картаген в Тунис в присъствието на високопоставени тунезийски личности, в частност на председателя и президента. Както всяка година, връщането на наградата ще бъде съпътствано провеждане на конференции. Всяка година конференцията е посветена на дадена тема. Тази година темата е нови гласове и свободата на, свободата на преста, която помага за промяна на обществото. Насоката на комисията ще бъде анализ на ролята на медиите в процеса на промяна на обществото, ролята на младите хора и ролята на новите социални медии в обществените изменения. Но също толкова важно да се посветае и ролята на парламентите в осигуряването на свобода на словото и свобода на медиите в държавите в преход. Дейностите на ЮНЕСКО в Средиземноморския регион имат за цел и натрупването на способности, обучаването на журналисти също така. Първата дейност, предприята от ЮНЕСКО, незабавно след избухването на революцията в тези държави, беше обучаване на журналистите в отразяването на избори, защото беше съвсем ясно, че след десетилетия на авторитарен режим може да има само един вид истина и за това трябваше да обучим журналистите за това как могат да отразяват разнообразието и различните мнения на различните кандидати в изборите. Средството, което използва ЮНЕСКО в дейността си в държави като Тунис и Египет, е показателя за развитие на медиите. Това е индикатор, разработен от ЮНЕСКО преди 4 години и той се прилага в редица страни. Този метод ни позволява да анализираме и да идентифицираме пропуските, които трябва да бъдат преодоляни в областта на свободата на пресата. И това е метод, който ни позволява също така да установим какви са проектите, които трябва да се разработят. В момента разработ... имаме проекти в Тунис, Египет и Родания. Сътрудничеството с страните от Европейския съюз е изключително важно за ЮНЕСКО. Незабавно след събитията в Средоземорския регион с нас се свързаха редица държави членки на Европейския съюз, като ни предложиха финансиране за различни проекти. Искам да спомена в частност Белгия, България, Швеция. Те бяха най-активните и най-щедри донори за нашите проекти. и с помощта на тези страни работим по различни инициативи. В момента се разглежда по един по-общ проект в целия регион, който е свързан с обществените радиотелевизионни излъчвания в региона. И ако всичко върви по план, ЮНЕСКО ще отговаря за прилагането на практика на този проект. Основен приоритет за ЮНЕСКО в момента е осигуряване сигурността на журналистите. Няма как да се изгради жизнено демократично общество, ако журналистите са жертва на заплахи и на турмоз и дори на атентати срещу живота им. Край на миналата година организирахме за среща посветена на сигурността на журналистите до нея, на нея се стигна до създаване на план за действие за осигуряване сигурността на журналистите. Той беше одобрен преди около 10 дни и ЮНЕСКО беше определен като водеща агенция в инициативите за гарантиране сигурността на журналистите. Има редица важни елементи в този план за действие – те са насочени към по-добра координация на различните агенции, на не, които се занимават с този въпрос, но има също така и конкретни цели, свързани с дейностите на държавите членки. Зададе се и въпроса дали има конкретна роля на съвета за сигурност по отношение осигуряване на сигурността на журналистите извън конкретните зони на конфликт бяха изготвени насоки за осигуряване сигурността на журналисти в конфликтни зони, но както знаем, днес по-голямата част от инцидентите със смъртни случаи на журналисти са извън конфликтните зони. И това беше един от най-важните елементи в нашия план за действие. Безспорно, бихме искали Европейският съюз и в частност членовете на Европейския парламент е, да участват по-активно в този процес, е, защото трябва да се положат максимални усилия за гарантиране на сигурността на журналистите. Обществото трябва да създаде една атмосфера на нетърпимост на всякакъв вид покушения срещу журналистите. Но ще се върна на Международния ден на свободата на пресата. Както вече казах, той ще бъде отпразнуван в Тунис тази година. И не накрая бих искала да поканя членовете на Европейския парламент в Тунис на 3 май, за да обележим заедно Международния ден на пресата и да обсъдим ролята на медиите в обществата в преход. Благодаря ви, господин председател. С радост ще отговоря на въпросите ви. Here. Paldies, Kaklinš kungs. But that was all in Latvian, though. <laughs> Thank you very much for your... Господин Галер, благодаря ви за изложението. Една обща бележка. Положително съм изненадан от това, че ЮНЕСКО толкова активно работи по една така конкретна, специфична тема. Има някои членове на ЮНЕСКО, които не са сред водещите страни в областта на свободата на печата. Така че допускам, че някои от проявите, които организирате в Северна Африка, не биха били възможни в Китай, например вероятно е да биха били възможни в Русия. Аз ръководих мисията за наблюдение на изборите в Тунис. Работихме и по въпроси, свързани с свободата на печата и отразяването на изборите в печата. Разбира се, в момента, когато нашата делегация бе в Тунис, режимът вече бе свален, но въпреки това имаше журналисти, които в миналото бяха подкрепили режима. Имаше и такива, които в миналото бяха симпатизирали на опозицията. Независимо от това, на каква позиция са били журналистите в миналото, дали са били на страната на режима или на опозицията, мисля, че трябва да бъдат защитени от безнаказаността. Мисля, че трябва също така да се организират конференции, прояви, обучения, с които да се насърчава професионалната етика сред журналистите. Независимо от това на каква позиция са били журналистите в миналото, дали са били по-опортунистични или са били на страната на опозицията, към момента те не се придържат към правила, тъй като смесват личния си коментар с фактите. Не правят разлика между двете. И така в медиите се публикува много непроверена информация. Не би ли следвало да се концентрираме именно върху свободата на печата от гледна точка на професионализма, на професионалната етика на журналистите. Така ще допринесем и за изграждането на доверие към публикациите в новите средства за масово осведомяване. В противен случай гражданите ще стигнат до извода, че дори и след като са извоювали свободата си, нищо не се е променило в медийното пространство. Госпожа Гомеш, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, благодаря ви за изложението. Аз Представлявам страна, която е преживяла диктаторски режим. Имам опит с това и мога само да се присъединя към вашето виждане за особено голямото значение на свободата на печата за гарантирането на демокрацията. Правото на свободно изразяване, ролята на медиите са от особено голямо значение в една демокрация. Когато Португалия се присъедини към Европейския съюз, аз си мислех, че ще се върнем назад към времената на диктатурата, ако не се гарантират правото на свободно изразяване и свободата на медиите. Мисля, че ЮНЕСКО може да изиграе важна роля за установяването на тези свободи, може да работи като посредник между различните нации и различните култури, тъй като правата на човека са всеобщи. Можете ли да ни дадете по-конкретна информация за дейностите, които вече извършвате в Либия? Без съмнение, там е необходимо да се предприемат много активни действия. Имам и още един въпрос за взаимоотношенията ви с страните от Африка, отвъд региона на Средиземноморието. На африканския континент се наблюдават съществени проблеми във връзка с правото на свободно изразяване. Няма признаци за много активни действия от страна на ЮНЕСКО. Как ще обясните присъждането на награда на Обянг. Това е един от най-корумпираните диктатори, един от най-жестоките управници. Не е възможно да се присъжда награда на негово име. Каква е вашето взаимодействие с Африканския съюз? Една от страните с второто като по численост население в Африка, Етиопия е сред страните, в които се прилагат особено жестоки репресивни мерки спрямо журналистите. Двама шведски журналисти към момента са в етиопски затвори. Стотици етиопски журналисти, мъже и жени са били лишени от свобода по смешни обвинения. По въпроса за Азербайджан приветствам връчването на награда на азербайджански журналист в навечерието на предстоящия конкурс Евровизия. Надявам се, че с това ще се привлече вниманието към работата на всички правозащитници в Азербайджан, които са обект на преследване. Конкурсът Евровизия е една много добра възможност за привличане на вниманието на обществеността именно към тези хора и мисля, че трябва да се възползвате от това в допълнение към връчването на наградата в Тунис. Председателят благодаря ви, господин Карклинс. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на депутатите за въпросите. Господин Галер, напълно съм съгласен с вас за това, че професионализмът на журналистите е особено важен в страни, които се извършва преход. Непосредствено след революциите и в навечерието на изборите в региона започнахме работа, за да удовлетворим потребностите на журналистите, както в Тунис, така и в Египет. Създадени са необходимите условия за взаимодействие с институциите. ЮНЕСКО не разполага с капацитет за пряка намеса, за пряко прилагане на мерки за обучение на журналисти. Ние работим с институции, които могат да предоставят такова обучение. Имаме и партньори на ниво НПО, които могат да работят по много конкретни въпроси в тази област. Преди 4 години ЮНЕСКО изработи образец за учебна програма за обучение на журналисти. Това е програма, която се прилага в училищата по журналистика в региона. Програмата е в процес на приемане в 50 страни в региона, например в Марокко и в Египет. една от областите, в които ще работим, ще бъде професионалната етика на журналистите, тъй като това е важен въпрос. Все още не извършваме дейност в Либия. В отговор на въпроса на госпожа Гомеш, не извършваме дейност там, тъй като не ни го позволява положението със сигурността. Извършваме обаче подготвителни действия. В Тунис, Египет и Йордания ще направим оценка на медийното пространство възоснова на показателите на ЮНЕСКО за развитие на медиите. Тази оценка ще залегне и в основата на по-нататъчните ни действия там. Към момента не разполагаме с ресурси за започването на работа в Либия, тъй като до момента нито един донор не е проявил интерес към финансирането на програми в страната. Сигурен съм обаче, че ще бъде проявен интерес, например от страни като Италия, която традиционно има интереси в Либия. в областта на развитието на медиите. Работим по междуправителствена програма, в която се поставя акцент върху комуникацията. Около 50% от дейностите ни са съсредоточени върху проекти в Африка. От приемането на програмата над 100 милиона долара са били заделени за 1500 проекта. Повечето от тези проекти се изпълняват в Африка. В Африка сме установили връзки на институционално равнище с Африканския съюз. Сътрудничим си с специалния докладчик на Африканския съюз за свободата на словото. Работим съвместно с Африканския съюз за популяризирането на идеята за свобода на печата Установили сме и сътрудничество в областта на законодателната дейност, най-вече по отношение на достъпа до информация. А що се отнася до на развитието на медиите и обучението на журналисти, изпълняваме програма за установяването на центрове за върхови постижения в Африка. Те са 20 на брой центрове на територията на Африка. Става дума за училища, в които се обучават африкански журналисти. За наградата Обян тя няма нищо общо с правото на свободно изразяване. Тази награда бе предложена от делегацията на Екваториална Гвинея и одобрена по силата на консенсус от всички членове на изпълнителния съвет. Това стана през 2009 година. От тогава насам изпълнителният съвет е вземал отношение по този въпрос неведнъж веднъж Мога да ви кажа, че имаше много оживени разисквания между делегациите. Не се стигна до консенсус. На последното си заседание изпълнителният съвет гласува по въпроса. Бе променено наименованието на наградата. Но не можахме да постигнем консенсус Що се отнася до Азербайджан и други страни, ЮНЕСКО и по-точно генералният директор на организацията публично осъди системните убийства на журналисти. Във връзка с други свободи, които трябва да се ползват журналистите. Не придаваме голяма публичност на действията си, но работим с правителства, с обществени организации във всички държави, където смятаме, че ЮНЕСКО би могла да допринесе за насърчаването на свободата на печата. Извършваме такава работа и в бившите съветски републики. Провеждаме активни действия в региона в областта на свободата на печата. Благодаря ви. И аз съм наясно с работата, която вършите в тази област и за това мисля, че наистина е добре да се опитаме да разберем повече и да засилим сътрудничеството си Задем сте ви в областта на свободата на печата в Тунис и Египет. Въпросът с обществените радио и телевизионни излъчвания наистина е важен и мисля, че можем да засилим сътрудничеството си в тази област. Европейски съюз може да се опита да помогне. И мисля, че и ние като парламент може да се опитаме да засилим способностите си в а, тази насока. Току-що бях осведомен, че Международният ден на свободата на печата през 2013 година ще бъде отбелязан в Европейския парламент. през 2013 година и 25 та годишна от наградата Сахаров. Като виждате, има доста голямо припокриване в съдържанието на тези две награди и може би трябва да обмислим възможността тези две, връчването на тези две награди да получат необходимото внимание. Още не ще благодаря. The meeting is closed. И с това закривам заседанието.